Eh, good afternoon, dear colleagues. Добър ден, уважаеми колеги! Добър ден, уважаеми госпожи и господа! Предлагам да започнем с следобедната сесия на нашата комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Продължаваме с седма точка от дневния ред. For правилата за пазарите на роуминг на Едро. Докладчик е госпожа Мия Петра Компула Натри. Както знаете, ИТРЕ проведе обмен на мнения във връзка с пазарите на роуминг на Едро на 26 септември. Днес ще обсъдим проекто доклада който е изготвен от колегата. Това е много важно досие, както знаете всички, защото ще доведе до отпадането на роуминг тарифите от 15 юни 2017 година. Това, което сме обещали на нашите граждани. От друга страна, трябва да се изяснят и някои недоразумения които бяха напълно неочаквани. И така, ако ми позволите, ще открия дискусията с нашия докладчик, госпожа Мия Петра Кумпула Натри. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Предполагам, че сте се запознали с предложението ми. То съдържа само няколко цифри, но съм се опитала да представи каква е нашата цел. Предложението ми се а, базира върху една мисия за установяване на факти, организирана от комисията, но също така и на анализ към какво се целим. Мисля, че предложението на комисията трябва да се измени, защото не улеснява работата на пазарите на ромик на Едро. Освен това не е насочено към гигабит обществото, което е много важна цел в нашата стратегия за цифровизиране. Трябва да използваме все повече данните. Комисията не ни уверява, че потребителите могат да се възползват от услугата роуминг като дома на еднакви услуги, а също така и какви са услугите, които се покриват от предложението. Предложението не насърчава и необходимите инвестиции в рамките на единия пазар. Бих искал да отбележа, че тук съм включила в предложението а, някои от аспектите, свързани с ценообразуването. Мисля, че може да се подобрят нещата. Не съм включила а, су, кратките съобщения, СМС-ите, защото те се покриват а, частично от а, пакета за данните, но данните са важни от политическа гледна точка и по отношение на ценовите тавани. На първо място предлагам да се използва по-ясна разграничимата категория от гигабити, а не мегабити. Комисията предлага най-висок като ниво на данни, които се използват от друг оператор 8,05 евро и това може да продължи 6 години от днешна дата. Но според мен има различен вариант. Нека разгледаме цифрите. На първо място виждате каква е причината за таваните, различните цени в различните държави членки. Освен това установихме, че ценообразуването може да бъде обвързано с използването. Държавите с най-малко мегабити имат най-много възможност за използване. Страните с най-висок най-високо, най-висока скорост мегабити имат най-малко услуги. Финландия използва 5,5 всеки месец, а Холандия с 12 пъти повече. Освен това, цената в Холандия е 15 пъти по-висока. Тоест, нашата цел е да има повече използване, но по-ниска цена за мегабит. И това ще бъде рентабилно и за съответната страна. Ще го видим и в модела. На другата диаграма на слайда виждате какво е по увеличението. То е голямо. Между 30 до 1374. В Латвия е най-голям растежа. 174 на човек, защото там няма лимит на използваните данни. Това е моделът и в Финландия. В Швеция има големи пакетни услуги, а в Белгия се използват пакета от 200 мегабита, а не 5,5 гигабита. Това е много важно като промяна в пакета. На следващия слайд. Това е предложението на комисията на базата на анализи по страни. За всяка страна има анализ и какви са разходите в различните страни. Тук е, дори не е заложено 8,5. Това е излиза отвъд тази схема. Комисията твърди, че трябва да има преговори, но не мисля, че всички заинтересовани страни имат еднакви възможности. Ето защо моето предложение изхожда от по-ниска стойност, от по-бавна скорост. Тук се използва информацията от Terra Consultants, за да се направи тази а, графика от страна на комисията. Аз съм покрила с а, стойност от 0,5 за 2017 година и виждате какви са разликите. Второто ми предложение е за 4 евро, което покрива всички страни без Малта. Малта има всички а, услуги. Но от другата страна на диаграмата виждате, че когато е направен анализа, много държави членки се справят с 1 евро, дори и с 1,5. Естония, Полша, Ирландия, а, Германия, Австрия и други. Дори цената от 1 евро може да покрие разходите за пазарите на едро в много страни, а комисията излиза с предложение от 8,5. Тук също виждате какво е развитието. Аз предлагам наистина да има нисходящо развитие, защото използването на данни е, не спира, но ни трябва различен мащаб. Виждате графиката. Всичко, което попада в законодателните актове показва, че трябва да има по-ниска стойност. Когато искаме 0 евро от клиентите, няма как да се покриват разходите за предприятията, защото едно предприятие плаща и покрива разходите на друго смятам, че разходите наистина ще намалеят, цената ще намалее, но трябва наистина да преминем към гигабити, а не мегабити. Тук виждате до каква степен можем да използваме цените на дребно на базата на различни споразумения между предприятията няма как да видим това. По-лесно се наблюдава, когато се прави на базата на цени на дребно. Тук данните са от септември тази година. И тук е представена по-низката цена. Обикновенно цената на едро е по-висока от цената на дребно. Така че не смятам, че става въпрос за правилното ниво на ценообразуване, за да отразим реалната ситуация на пазара. Тук на тази графика наистина е много важно да се запознаете с информацията. Това означава, че някои оператори трябва да отделят половината от прихода си като покриват разходи на други предприятия. В заключение, господин председател, искам да кажа, че съветът блокира предложението. Тук не трябва да се прави съпоставка между държавите членки, а да се създаде един конкурентно способен пазар. И смятам, че тук операторите са водещите, а не самите държави членки. Благодаря ви. Господин Рубик от НП има думата. Благодаря. Искам да благодаря на, за направената презентация. Нашата колега Комполо Натри много точно представи нещата. Когато говорим за цени на едро и цени на дребно спрямо клиентите, е ясно, че трябва да се преговаря ако желаем, разбира се, да доразвием по-нататък вътрешния пазар. Вече виждаме, че конкуренцията в повечето държави членки функционира доста добре, но между държавите членки, да, трябва да се подобрят а, нещата. Виждаме, че цените и разходите са различни в държавите членки, но това не е единствения бранш е, телекомуникациите, е, където забелязваме такива големи различия. Въпреки това имаме бизнес, който е доста успешен. Имаше нещо, което доста ме озадачи, а именно тази смяна към виртуалния свят – Явно, може би, е, ерата на комуникациите е, бавно залязва и преминаваме към ерата на цифровизацията. Как можем да подпомогнем на операторите да през този транзитен период и най-вече на клиентите, за да могат наистина да получават услуги на разумни цени и за да могат да ги плащат. За това приветствам работата на нашата колега Компула Натри. Нейният подход е много добър. Той задава нови насоки в бъдещето. Тя предлага да не се изхожда от 10 мегабита на цена. Сметките винаги са а, по-високи и е хубаво да се говори за напред в евро, когато говорим за цените като цяло. Аз бях наскоро в Япония и за... като крайен потребител в Германия плащам 3 евро за 1 гигабит. В Япония, естествено, аз не ползвах интернет, защото щеше да бъде наказание това за мен. 19 евро, 19 900 евро. Трябваше да платя 19 900. Това са страшни е, измерения. И когато искаме да предложим, ако ние не предложим нещо разумно на потребителите, то ще ще загубим. В заключение е много важно да се каже, че виртуалните а, потребители на мрежата, така както е предвидено тук, ще се сблъскат с доста проблеми. Затова аз предлагам едно изменение. Виртуалните потребители на мрежата във всички случаи да плащат цените в своите страни. По този начин можем да балансираме нещата и по този начин всъщност на всички виртуални оператори а, а, да предоставим равни шансове за своя, техния бизнес. Uh, ECR, e uh, Благодаря от името на ЕКР Колегата Тушеновски има думата. Пане председайци, бих хотел Благодаря, господин председател. Бих искал сърдечно да благодаря на госпожа Компула Натри за изготвеното предложение. Благодаря и за начина по който тя анализира това, с което трябва да работим. Разглеждайки слайдовете, става ясно, че разликите между държавите членки са огромни – независимо дали правим съпоставка между южните и северните страни или пък между съседни страни. Проблемът от моя гледна точка е, че предложението на Берек е доста екстремно и предложението на докладчиците, на, на докладчика е на другия полюс – така че е, наистина е много трудно да се намери нещо помежду двете. Така че наистина се притеснявам дали ако продължим да бъдем толкова амбициозни, колкото сега, означава ли това, че ще има допълнителни разходи за други услуги или ще поставим под заплаха пазара като цяло? Смятам, че трябва по-добре да разберем това, което сте предложили в предпоследния и последния слайд. По-конкретно, как всички заинтересовани страни осигуряват финансиране за услугите, които предоставят, защото понякога някои от мрежите не се използват в пълния им капацитет. Така че аз предлагам да процедираме много внимателно, така че да не навредим на пазара, защото не сме а, съобразили обстоятелствата. Смятам, че анализът е много ценен и той ще ни даде възможност да помислим кой е най-удачният път напред. В момента сме изправени пред две, бих казал, противоречиви предложения и трябва да намерим някакъв междинен път, за да можем наистина да не навредим на пазара. Благодаря от името на АЛДЕ господин Роде. Да, благодаря ви. Благодаря и на докладчика госпожа Компула Натри за положените усилия и по време на заседанията наистина трябва да разгледаме какво можем да направим с този таван за пазарите на Едро. Проекто доклада е наистина много амбициозен, що се отнася до предложените тавани. Аз лично трябва да кажа, че съм съгласен по същество с това, което е предложено от страна на докладчика в проекто доклада. Освен това, Наистина ми се иска по-твърдо да заемаме нашата позиция в трилозите от стратегическа гледна точка. Реално обаче има блокиращо мълцинство в съвета. Не само едно, но две блокиращи мълцинства по различни причини. Честно казано, нямаме време за блокиращи мълцинства защото тези тавани са изключително важни за създаването на а, или за отпадането на роуминга от юни 2017 година. Ето защо излизаме с компромисни предложения, където предлагаме да започнем с 8,5 евро и тази ставка да намалее драстично с предложението на, доставчика, на докладчика. Извинете. Това, което е необходимо е съгласие. Трябва да проведем тристранна среща. Няма как да си позволим да не постигнем компромис. Ето защо наистина трябва възможно най-бързо да започнат преговорите. Алде предлага да поемем водещата роля в преговорите, за да намерим компромис. И именно от тази перспектива ви моля да разгледате нашите предложения за изменения. Благодаря сега от зелените господин Раймон. Ähm, Благодаря, господин председател. И ние приветстваме доклада на нашата колега. Оставам с впечатлението, че тя много добре е проучвала а, нещата и а, обмислила каква е да бъде нашата позиция на парламента, така че до голяма степен ние го подкрепяме. Нашият основен политически интерес е всъщност колкото се може по-низки да бъдат крайните разходи и цени за потребителите. И това би следвало да бъде нашата твърда позиция от самото начало, като започнат преговорите с съвета и комисията и да не отстъпваме с много компромиси. оставам също така с впечатлението, че политическите групи до голяма степен са обединени и всъщност нашия докладчик може да говори с един глас, представяйки всички а, позиции на политическите групи, а, когато започнат тристранните срещи и се надявам да постигнем най-добри резултати. Господин Борели от СПД. Благодаря, господин председател. Аз също бих искал да се присъединя към думите на благодарност към госпожа Компула Натри, която е свършила отлична работа. Смятам, че тя върви в правилната посока, защото дава възможност за насърчаване на конкуренцията между по-малки и по-големи оператори, което да доведе до по-добри услуги за потребителите. Смятам, че предложението на Европейската комисия не е достатъчно амбициозно. Ето защо наистина ми допада изменение 4 от, на докладчика, а именно въвеждането на, на тарифи за ежедневния обем данни, защото по този начин смятам, че ще има увеличение на трафика. Ето защо смятам, че трябва да се наложи таван за пазара на Едро за следващите 5 години. Смятам, че текстът може да се подобри. Ето защо ще внеса предложения за изменения в тази насока по отношение на трафика на данни и телефонните обаждания. Мисля, че трябва да се увеличи прозрачността по отношение на участието на националните агенции. Трябва да се уверим, че модела за устойчивост почива на оперативните разходи, но също така в момента разработвам изменения, така че да се забранят разходите за активиране на роуминг услугите. Мисля, че от гледна точка на потребителите това е скандално. В Италия повечето телеком оператори през първата минута от обаждане, което е направено, първия СМС или първия мегабит, който е използван в чужбина, те активират а, тази а, тарифа. Това е плоска ставка, която варира между 2 и 6 евро на ден. Всичко зависи от обема на трафика. Това е неприемливо и трябва да бъде отстранено. Благодаря. Председателя, благодаря. Господин Кьотче от е- ЕНФ има думата. Добър ден. Чока се произнася моето име, господин председател. Благодаря ви. Исках да се възползвам от тази възможност, за да ви благодаря, а също така и да благодаря на докладчика и да кажа, че за мен е изключително голяма чест да работя заедно с вас в рамките на тази парламентарна комисия. Аз наскоро се присъединих към нея. Наистина е важно да работим и да се концентрираме върху реалните потребности на нашите граждани. Бихме искали, разбира се, да имаме стабилни връзки с страните, в които е закупена сим-картата, например. Но същевременно подхождаме доста критично. Ще споделя с вас кои елементи не ни се нравят. На първо място – установяването на това дали един потребител дали има право да използва а, роуминг като у дома. Например, тези, които пътуват всеки ден до и от работното си място. На второ място, неясния процес и неясните санкции, които се налагат на онези потребители, които използват планове, които са роуминг като у дома. Трябва наистина да има ясни правила. Много внимателно трябва да подходим и ще очаквам малко повече пояснения по този въпрос. И така работим в нашата група, за да излезем с конструктивни изменения, за да подобрим предложението на комисията. Последна бележка. През последните няколко години ставаме свидетели, че някои оператори превръщат някои безплатни услуги в платени услуги. полагаме неимоверни усилия в областта на схеми като роуминг у дома и за жалост всичко е на празно, защото искаме да се намани, намалят разходите за потребителите, но не искаме операторите да въвеждат по-високи цени за други услуги. Председателя, благодаря сега останалите колеги. Ще ви помоля наистина да бъдете кратки, да се вмествате в рамките на две минути, защото има повече от 10 желаящи да се изкажат. Госпожа Кастилю Вера. Благодаря, господин председател. Мисля, че никой не би следвало да има каквото и да било съмнение, че парламентът наистина е отдаден на тази тема и този въпрос. И бихме искали наистина роуминга да от, отпадне през юни следващата година. Наистина силно ангажирани сме с този въпрос. Парламентът полага сериозни усилия да постигне съгласие, споразумение с съвета крайна сметка наистина успяхме да постигнем нещо, което изисква преразглеждане на пазара на едро. Трудно може да се постигне това, но бихме искали да имаме начин по който да интегрираме 28 национални пазара. В крайна сметка от това се състои Европейския съюз. По отношение на цените, навиците на потребителите, потоците на данни между различни страни – И трябва да отбележа, че операторите наистина имат различен подход, защото някои функционират в няколко държави членки, а голяма част от тях имат много ограничена ниша на пазара. Те функционират само на един национален пазар. Това са аспекти, които трябва да бъдат отчетени. Аз, честно казано, не знам дали има друг доклад. Има предложение на комисията, който, което изхожда от направена оценка на въздействието. И всъщност това са материалите, на които мога да се доверя. Наистина има много различни ситуации на, реално на пазара и те трябва да бъдат отчетени. Разбира се, съществува и клаузата за борба с измамите, за нарушенията, така че наистина да се справим с проблемите на онези пазари, на които се предлагат нелоялни политики при ценообразуването. Ето защо аз предлагам да започнем с предложението на комисията и след това да положим усилия, за да направим общо преразглеждане на разходите. Това наистина е за предпочитане пред това да се борим за различни стойности. 1,5, 0,5. По-скоро трябва да намерим едно жизнеспособно решение на базата на комисията и след това да продължим с нашето предложение. Господин Бланко Лопес. Nadie tiene la más mínima duda de la urgencia en aprobar este dossier para que Europa pueda cumplir con la promesa de eliminar el roaming. Pero para que el roaming sea un recurso. Тази да изпратим в миналото услугите за роминг на данни. Цените трябва да бъдат устойчиви, т.е. трябва да има достатъчно инвестиции. Не може да се е, стига до ситуации, в които има повече потребители и по-малко инвестиции. Това няма да е добре като цяло за бранша. Така че предложението е проекта за доклад наистина амбициозен. И е много важно наистина да се отражи също така и поведението а, на пазара на съответните оператори, както и да бъдат прияти а, съответните закони, ако, разбира се, се появят а, нежелани ситуации и явления. Това, което ме притеснява са всъщност джалбите спрямо а, регулаторните органи, например в Испания. Тази тема е много важна. А, ми се струва, че комисията не й отделя достатъчно внимание. Например, в райони, които не са така гъсто населени, и това трябва също да бъде отчетено, например, в точка 15 от доклада. Трябва да се подчертаят инвестициите в изграждане и разширяване на мрежите, за да можем наистина да а, подкрепим това предложение. Господин Бони, имате думата. Благодаря ви. Първо искам да благодаря на госпожа Кампула Натри за наистина впечатляващата презентация. Тя наистина е чудесна основа за нашите дискусии. Виждаме, че има доста пропуски, които пораждат доста високи разходи за много оператори, което разбира се води до изкривяване на конкуренцията на национално ниво и на европейско ниво. А също така има и страни, в които а, цените а, а, са високи, а в други, които са ниски, съответно там а, потребителите са а, привилегировани. Трябва да се определят тавани наистина, които да бъдат а, лоялни и справедливи за всички, за да може наистина да се възползват потребителите от а, тези услуги. Виждаме, че всъщност цените за средните цени за мегабит, за услугите ромик на дати се увеличават. Регулираните тавани са три пъти по-низки от таваните към момента. От 30 юни 2022 година ще има подобни тавани за ромик на дати на Едром. И трябва, разбира се, през очакващите години да очакваме все пак инвестиции в развитието на 5G. Мисля, че е, трябва да се намери по-балансирано решение от това, което предлага комисията, за да се, не се стига до изкривяване на конкуренцията на националните пазари и това разбира се съответства на представените проблеми от колегата в доклада. Благодаря ви. Госпожа Калас. Благодаря ви. Много бих искала да подкрепя подхода на, а, в доклада, който а, виждаме, т.е. стъпка по стъпка, а, като се започне срок от 5 години Цялата политика, различните такси, които се плащат, различните цени за роуминг на дати на Етро, това са проблеми, които трябва да влязат в един пакет. Това е много полезно предложение, много важно предложение и според мен комисията отново трябва да започне да разглежда и предложението за цените на Едро. Тук ми става въпрос е, за устойчивост на моделите за ценообразуване. И, но тук става въпрос всъщност за бизнес модели, за поведението на потребителите. А потребителите използват все повече и повече данни всеки ден и това трябва да се има предвид, когато, ние, когато операторите определят своите цени. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Ника. Благодаря, господин председател. Доклада на госпожа Мия Петра е много добър. За тези, които са се запознали с доклада, знаят, че всъщност тя предлага по-ниска, по-нисък модел на ценообразуване от предлагане от комисията 8,05. Но виждаме, че всъщност ценообразуването е различно в държавите членки. И всеки мисля, че има опит с отделните оператори в различни страни и поглеждайки, разглеждайки графиките, които ни бяха представени, всъщност им се представят различни а, а, модели, защото има най-различни с а, малко клиенти, с а, а, да се печели много. Идеята е всъщност а, да се движим или това да предложите, а, уважаема колега, операторите да а, привличат повече клиенти, защото а, това са услуги, които не бива да се считат като луксозни. Аз спомням една друга графика, която не беше включена днес в презентацията. Например, какво може да си купим днес в Европа, в Европейския съюз за 30 евро? Например, 6 гигабита. Или да речем да вземем а, оператор в, в Румъния или дори Deutsche Telekom, които също са на пазара на Румъния, или Orange, различни международни оператори. Обаче те не могат да предлагат същите цени, защото покупателната сила в Румъния е, е доста различна. Т.е. техните... Не може със същите пари а, да се печели толкова, но за по-малко клиенти. Как може от 8,5 евро да свалим на 5 евро, това дори ще е, продължи да бъде скъпо в Румъния. Зориньо, господин Зориньо. Да, благодаря ви. Искам да благодаря на докладчика и на докладчиците в Сянка за отличната работа тази връзка искам да подчертая, че вашия доклад е наистина много добре обоснован и а, мотивиран и наистина той е образец за нашата работа. И резултатите наистина, които ви показвате, всъщност сочат, че може да се стигне до изкривяване на ам, пазарите и до нелоялна конкуренция, както на европейския пазар, така и на отделните регионални пазари, национални пазари. Пазара на цените на едро, роуминг на данни, трябва да бъдат наистина много добре обмислени отделните модели, за да обхващат различните видове а, разходи и разбира се са необходими а, инвестиции, правилните инвестиции, за да се гарантира доставката на услуга, на тези услуги. Което ще рече, че ние ще бъдем в състояние да предлагаме тези услуги без да бъдат ощетени отделните потребители искам това да бъде, бих искал това да бъде отбелязано в а, точка 21 от преамбюла. би следвало също така да а, доклада на комисията, годишният доклад на комисията да отразява а, изкривяванията на пазара и да се предлагат механизми за корекция. И ще направя, ще внеса изменения. Да, благодаря, господин председател. Благодаря на всички колеги, които се изказаха. Когато парламента започна преди много години да разглежда целият пакет за роминг услугите, тогава ние насочихме вниманието си повечето върху обажданията и СМС-ите. Но виждаме, че също с трафика на данни много бързо нараства от 60 на 100% всяка година и трябва това да се отчете сега когато а, регулираме цените на а, едро. Ние окоръжаваме потребители навсякъде в Европа да използват мобилни услуги, а, мобилни данни и то на, а, добри цени, на, за да имаме действително а, един ефективен, ефикасен пазар. Тоест тези потребители които използват повече данни, съответно не бива да бъдат ощетявани. Друга ситуацията, когато а, а, използвате данните в къщи, защото а, потребителите виждаме, че използват мобилните услуги по много различен начин. Аз съм афиалантка и у нас а, моите сънародници използват наистина много данни по целия свят и това е голямо предизвикателство за нашите оператори, което ще рече, че трябва да намалим тези тавани, регулирани тавани за цените на едро. Предложението на комисията беше доста амбициозно, когато ние, да речем, от финландска гледна точка сваляме данни и работим с данни, то би следвало, че у нас таваните, например, да а, бъдат доста по-низки, отколкото предлаганите от комисията. И се надяваме всички а, потребители, всички европейски граждани да се възползват от целия пакет за а, роуминг услугите, да използват навсякъде безпроблемно мобилни данни. Само по този начин можем да изградим единия цифров пазар в Европа. Много ви благодаря. Господин Компличък има думата. Благодаря, господин председател. Искал да опомена колегата Мирослав Ранстор, който почина наскоро и който всъщност за първи път опомена тази тема. аз в момента ние говорим наистина за отмяната на роуминга, така че целият този процес приключва. Що се отнася конкретно от доклада, той е много ясен и аз го подкрепям. Но не трябва да заправяме следното. Роминг услугите бяха дискриминирани за, във всички а, гранични а, райони в миналото. Например, ако в Базел, а, на летището, една, за една минута интернет сигнал за, е, плащате 2 евро, за е, немски сигнал, немски оператор плащате 10 пъти повече или пък без значение дали сте на германско-чешката или на германско-немската, австрийската граница и така нататък. А, ако сте в Турция, всички смс-и са а, безплатни, защото там, а, а, е, например, работи в момента един пилотен проект. И доста оператори предоставят данни, именно които предлагат тази плоска ставка. Тоест, безплатно, де-факто потребителите ползват безплатни СМС-и. И аз действително съм убеден, че ние ще можем да финализираме този доклад по един много успешен начин и по този начин наистина искам да почета паметта на нашия колега, който започна дебатите по тази тема. Господин Хелмер има думата. Благодаря, господин председател. Аз не претендирам да съм експерт по телекомните услуги, обаче аз разбирам от пазари, от економика. Известно време колегите се плакваха, че телеком компаниите въвеждат нови а, а, такси, като претендират обаче да предлагат а, безплатни услуги. Това включва и а, роуминга на данни. Тук става въпрос за един бизнес. Все пак, ако ние се опитваме а, да регулираме а, дейността на е, економически субект, той, той ще им, има доста загуби защото Ако ние се опитаме да наложим тавани, то операторите се опитват, разбира се, да а, наберат приходи, например, от друго място, както и от а, роминг дан, роминга на данни. А, има други. А, а, госпожа Хикс, която живее в а, Лондон и не ходи в чужбина, например, плаща повече, отколкото а, която е с по-малко средства, а, отколкото по-богати и по-заможни хора, които могат да пътуват и за тях не е проблем да плащат роминг. Така че трябва да имаме това. Нека да не а, забравяме, че всъщност тези пазари би следвало да бъдат а, свободни пазари и нека с нашите дейности да не навредим, вместо да повече, отколкото да помогнем. Сега бих искал да помоля представителите на Европейската комисия, директор Уилан от Генерална дирекция Connect. Благодаря, господин председател. Благодаря на уважаемите членове на парламента за този е, дебат. Искам да благодаря и на докладчика за нейния е, доклад. Комисията оценява доста елементи. Един от тях е, например, задълбочеността, с която тази комисия разглежда темата и това е доста спешна тема, очакванията са много големи към нас и ние оценяваме факта, че докладчика балансира двата основни елемента. От една страна устойчивостта за операторите на роуминг услуги и от друга случая разходи, възстановяването на разходи, т.е. за тези оператори, които предоставят услуги за роуминг на данни на Едром. И в регламента ние действително предвиждаме такива елементи за устойчивост, както и за възстановяване на разходите и таваните, които предлагаме, ние се надяваме действително да помогнат на операторите за възстановяване на техните разходи. Освен това, ние също оценяваме начина по който докладчика представя проблемите изхождайки от а, конкретна научно основана а, информация. И точно така трябва да бъдат представени нещата. Позволете ми да споделя няколко резерви от страна на комисията. Първо, а, доказването на разходите. Първо, това трябва да са пълни доказателства. Очевидни да, разходи. Например, е, разходите за мрежите, които видяхме, транзитните разходи, освен това, например, е, примера с Малта, имаше е, някои неточности, няма да навлизам в детайли в момента. Второ, комисията, разбира се, внимателно апелира към ам, предпазливост, когато се правят предположения. И поради тази причина ние всъщност ам, представяме тези тавани като ам, гаранция, защото все пак има доста голяма несигурност в а, цялата, целият този процес, когато затова комисията предлага 0,85 цента. И трето, което предлагаме за гигабитова. Проектът е да започне 2017 година и когато наближаваме този срок и и ние вече се убедим, че всъщност имаме повече потребление и по-низки цени, то тогава всъщност в такава, в такава ситуация ам, предвидимостта е много ниска. И именно затова ние сме предвидили клауза за преразглеждане. А много високо ценя а, тази тема толкова активно да се обсъжда тук и в съвета, и постъпателността, която ние предлагаме, както в сроковете, така и в цените, именно цели да се преодолее несигурността по един по-балансиран начин. Разбира се, темата е сложна и комплексна. Напълно разбираме, че някои от коментарите в комисията са политически и стратегически, така че ние ги си отбелязваме, обаче, разбира се. Председателят за представителя на комисията. Докладчика има думата. Не. Разбира се, този доклад ще бъде качен на вътрешната страница на комисията, защото имаме различен вид информация, която е публично достъпна и такава, която не е. Това комисията обаче не е отговорила на нашия въпрос е как тези цени на едром, защо са толкова по-високи от цените на дребно. Това е което ни притеснява това възможно ли е на, да съществува на пазара. За първи път виждам а, на пазар а, цените на едро да са толкова по-високи от цените на дребно. Не разбирам позицията на комисията. И, и заместник председател на комисията каза нашата пленарна сесия, че всъщност това е добро предложение и че ще бъдат намалени цените на едро. Освен това искам да кажа, че клаузата за а, устойчивост, искам да кажа следното, ние не се нуждаем от нея. Какво означава тази клауза? Един оператор не може да преве, предоставя роуминг а, у дома. Всички вие, колеги, когато се въдре, върнете в вашите а, домове, вие искате да, да има такава клауза за устойчивост, обаче вие не можете да ползвате роуминг, така ли? Аз съм против. Защо? В някои страни, някои оператори изобщо няма да бъдат в състояние да предлагат роуминг в а, своите страни. Колко данни можете да купите 30 евро? Няма конкретна информация в момента, но ще я кача на интернет страницата на нашата комисия, защото различията са огромни в някои страни 120 е, е, е, пъти по-високи цените, отколкото в други страни. Да, пазарите не са перфектни и това трябва да бъде отразено в предложението. Ние се нуждаем от такъв модел, т.е. по-добрите, по-ефективните оператори винаги трябва да плащат. И господин председател, аз съм готова да отида на тристранните срещи и да провеждам разговорите с държавите членки. Обаче не само Испания, ами Полша има много повече а, а, данни, трафик данни, а, отколкото Испания. А Полша всъщност е страната, която блокира преговорите и казва, че всъщност таваните са високи. А, ние сме направили нашите проучвания от службите на парламента. Аз съм готова и е, цялата информация, която съм събрала, ще я предоставя. Надявам се да започнат скоро преговорите и надявам се на 29 ноември наистина да можем да гласуваме и в скоро време да започнем а, да а, преговори. Благодаря ви. До 13 октомври можете да внесете изменения, което е всъщност е утре. Гласуване на 29 ноември. Също скоро. Благодаря, госпожо докладчик. Благодаря на всички докладчици в Асянка. Благодаря на предходните докладчици. Благодаря на Европейската комисия. Сега преминаваме към следващата точка. Европейска инициатива за компютърни услуги в облак. Жан Люк. Имаш думата за представяне на инициатива. J'ai 5 minutes, je crois, président. 5 минути ли имам, господин председател? Темата, която ни занимава днес, е важна и се отнася до бъдещето на нашите предприятия и въобще нашата европейска конкурент способност засяга милиони работни места и е, по същия начин е, се отнася и до науката, тъй като е, Европейската инициатива за компютърни услуги в облак наистина ще ни направи по-конкурентоспособни в областта на познанието в Европа. Аз се занимавам и съм избрал един подход, който е, е, се случи следното. Как да се възползва максимално от силата, от преимуществата, строителните преимущества на Европа ние е, имаме първото, е, първото е, е, фирма, която работи в облак, о, нарича се ОВХ. Е, имаме и микропроцесор, процесор, е, е, значи Китай не притежава микропроцесора, който ползва. И ние е, притежаваме и е, компютърната компания. Тоест, в крайна сметка, имаме всички основни моменти. И ако искаме да е, създадем една конкурентоспособна економика в областта на, на информацията, данните и, и а, познанието, трябва наистина да стъпим върху тези а, е, силни моменти, върху тези е, при, а, преимущества на европейската економика. в своята работа всъщност аз се опитах да се вслушам в, в тъжненията на тези фирми, които са водещи в тази област, нещо, което комисията не направи. И аз се изненада установих, че проучването, което проведах сред различните е, оператори е, в областта на науката и е, откритите науки, е, единият беше отговорник на е, директора на, директ, на института Пастер, другия на института по европейска аеронавтика. Е, те е, казаха, че е, всъщност е, те споделиха с мен е, неща, които комисията не, не, не, за които комисията не ги е, е консултирала. И е, те се очудват как е възможно това, как всъщност можем да имаме една точна картина на, на резултата на изследванията, научно-изследователската и научна работа, ако не сме се обърнали към тези е, така добре известни и познати оператори. И е, сега аз не, под, не поставям под въпрос способностите, възможностите на е, колегите от Европейската е, комисия. По-скоро е, това, че ние се намираме в, една, в един мехур от заобиколени от, от лобисти, които които всъщност, което ни кара да обслужваме частни интереси и ни пречи да се възползваме от, от, собствен, от строителните преимущества, които имаме. И в това всъщност комисията наистина е на много грешен път това е една област, науката, която е открита за академично сътрудничество, е, но не се е, прави достатъчно в тази област. Е, както чувате, тези отговарящи за сигурност в Германия или Франция трябва да се дадат сметка, че оперативната съвместимост трябва да е факт и не трябва да има противо, противопоставяне между националната оперативна съвместимост и европейската. И най-добрите фирми всъщност не, се, е, не могат да се е, ползват от е, тези преимущества. Е, имаме е, една е, ниша в... Наместихме, намерихме ниша в пазара и се, въпреки това обаче не се възползваха от възможността и всъщност фирмата, която е произвела микропроцесора, сега е застрашена от изчезване. И е, това не е нормално. Е, е, компютрите, разбира се, е, трябва да се е, въведе съответното управление и да, се, да прави революция в сферата на данните и тези, които използват данните, трябва да се ползват от тях, защото тези, които всъщност предоставят данните, са техни собственици е, техни притежатели. Е, Моя доклад е много критичен по отношение на, на комисията. Аз съм е, съгласен с вас, но наистина ще видите и на френски, и на, на английски текста. Той е, отразява едно проучване и почива на конкретни факти на ваше разположение. Благодаря ви от НП, господин Бони, думата. Господин председател, скъпи колеги, трябва да призная, че наистина съм разочарован от представения от Жан-Люк Шафхау... Шафхаузер е, доклад. Той е, излиза от е, обхвата на предложеното съобщение. Тук не става дума за развитието на е, полупроводниковата индустрия в е, Европа, сигурността на доставките на критични е, суровини или е, софтуер е, като най-сигурни за Европа. Не съм съгласен и с е, препоръката да се отхвърли съобщението на комисията е, изцяло. Е, Нека тогава да, нека да кажа няколко думи за съдържанието на предложеното съобщение. Е, за да го направим, трябва да е, поставим, да посочи с пръст някои основни въпроси. Защо иновацията е толкова важна за Европа? Защото това е единствения начин да се е, да си е, създадат новите строителни преимущества на Европа, оттам и на глобалната економика. Да се създаде основа за едно по-добро качество на живота на нашите граждани. Новата екосистема за иновации е необходимост и е, наш дълг е да се присъединим към е, националните и общи европейски усилия за промяна на отношението към новаторството, е, е екосистемата на е, новаторство. Защо ни е нужна тази е, европейска инициатива за услуги в е, облак? Тя е, може да ни даде е, възможност да се ползваме от плодовете на е, облака, на открита наука, е, е, откри, е, какво е важно в случая? Да разберем значението на е, развитието на крупните да, масиви данни, да използваме отворените е, е данни, е, които идват често, е, е, което се прави често с публични средства, като се съобразяваме с условията, правата на неприкосновеност на част личното пространство и да търсим нови постижения. И второ, да е ясно, че откритостта, отвореността е е, е, ценното, а не, не ни заплашва по какъвто и да е начин. Е, знанието, увеличаването на знанието, знание плюс знание е равно на ново знание и това е добавената стойност и това е ключа към економическото развитие и по-добър живот на хората. И трето, да е ясно, че о, е, откритите масиви данни не са мотивирани от е, интересите на неевропейски е, сили, както е казано в проекта доклада. Трябва да отворим данните за самите нас, за гражданите, като потребители, като е, е, ползватели, като учени. Трябва, разбира се, е, трябва да има норми и правила. Важно е да работим е, върху такива норми, но не съм съгласен, че в е, разпокъсаността на данните може да да, да доведе до цифрова е, е, е, устойчивост. И е, трето, трябва да използваме Хоризонт 2020 е, по-бързо, с по-големи, е, по-бързи темпове, отколкото предлага комисията и е, с участието на всички заинтересовани страни и по по, с а, ясната подкрепа от европейски финансови източници, източни на финансиране. Това е единствен начин да се а, избегне риска а, на очиствателската дейност, да се, от, от това да се възползват извън Европейския съюз, както се подсказва в а, проекто доклада. Но а, има наистина а, риск да отхвърлим изцяло а, решението в облак. А, още, е, председателя, още колко, е, още колко точки е, имате да развиете? разбирам го. Сега имаме все пак още колко точки имате. Можете ли да кажете е, е, още една точка, пета точка? Мисля, че дори в средновековието науката е била по-европейска по характер и е давала добавена стойност в университетите, повече отколкото е, е това е в е, предложението на нашия докладчик. Е, благодаря, господин докладчик. Аз съм вече готов със своите предложения за изменения. Ника от СНД, социалисти демократи. Аз ще, предло... ще подкрепя предложението на комисията. Защо? Необходимо е да имаме Европ... решение на европейско равнище за... Е, и е, да подкрепим безусловно инициативата за услуги в облак. Да, е, когато става дума за защита на личните данни, много по-добре е да имаме облак в Европа, отколкото да се е, оплакваме, че САЩ не се съобразяват с условията за защита на е, личните данни и е, тези, които се е, вълнуват от развитието на цифровите, е, цифровизацията в Европа, много по-добре е да работим в облак, защото това е супермодерна технология, инвестиции в е, големи бази данни, е, от друга страна е, много високоскоростно предаване на, на, на информация. И е, е, ние скоро ще можем да говорим за супер свръхкомпютри, което е, се оказа вече приоритет. Ако помисли да погледнем колко свръхкомпютри има в света и колко от тях се намират в Европа ням, едва ли бихме се възгордяли от е, констатацията. И по всякакви всички тези причини е очевидно, че тази инициатива ни е необходима и трябва да я подкрепим, трябва да я подобрим, разбира се, но тя определено изпраща много е, ясен и силен сигнал за тези, които искат цифровата индустрия да предложи платформи за своите местни е, администрации. Е, много по-ефективно вече е, ще се работи по този начин в облак, в централизиран облик, в счетоводните системи и други административни дейности, вместо да се хвърлят пари за приложения и апликации, които се дублират и припокриват и е, това ще даде възможност е, е, този обмен на данни в европейска територия да, бъде, да бъдат под пряк пряк надзор, без, без е, някои от негативите на Сейф Харбър. Е, така че, е, според мен, това е инициатива, която трябва да бъде подкрепена, защото тя изпраща много е, ясен и силен но послание за европейската IT индустрия. Е, посоката, е, това е вярната посока, в която трябва да се върви е, и в никакъв случай Европа не трябва да си позволи, не може да си позволи да изостане в областта на е, услугите в облак. Е, наистина ясно и е, силно послание. От името на Алде, не, извинявайте, от е, ЕКАРЕ. Благодаря, господин председател господин Фокс. Благодаря е, за, на господин Бени и е, на другите, с които работихме заедно. Наш, е, е, наш дълг е като депутати да гледаме под лупа е, и да контролираме предложението на комисията. Имали сме предложение преди, е, имаме и това за инициативата в облак е, и е, ние сме наясно е, каква е неговата ценност за дългоплаците в Европа, но съм разочарован, е, от текста, който ни предлага докладчика днес, защото той не ни дава възможност да направим точно това. Защото текста не се съсредоточава върху съществото, същината на европейското, на, на е, съобщението на, на комисията и ни дава платформа, върху която да стъпим и да работим. Честно казано, е, той, той е съставен, сякаш Фронт Национал е издал съобщение за печата пред, за, по повод предстоящите избори. Тук се говори за е, и е, е, целият проект доклад е доста е, е, съмнителен, е, с е, е съмнителни е, протекционистки нотки в него, които е, доста е, натрапчиво се усещат. Моите бележки, е, аз имам бележки към доклада на комисията е, и съм съгласен, е, съгласен съм, че трябва да имаме европейски е, открита наука и в облак. Това ще даде възможност възможност споделяне на, на данните, които се а, генерират от а, е, в програмата Европа 2020. Но трябва да намерим баланс между за, а, е, законната а, е, и, и оправданите съображения за защита на данните и споделянето на данните. Цифровия свят е свят без граници. Когато а, търсим съответните стандарти, важно е да работим е, с глобалните е, ни партньори. Но пък бързам да кажа, че не комисията е тази, която трябва да заложи тези стандарти. Е, и е, е, аз се питам дали е, този текст на комисията отговаря на интересите на индустрията. Услугите в облак дават възможност за новации, дават ласък на конкуренцията и отговаря на търсенето на пазара. Така че не е нужно комисията да, да избере, да посочи кои са победителите, нито би могла да го направи. Европейската е, информационна инфраструктура е, е, тук трябва да се запитаме дали това е най-разумното ползване на, на парите на наркоплатеца. Господин председател, знам, че държите да се спазва регламента за времето, затова ще млъкна. Очаквам да работя с докладчите в сянка по текста. Извинете, абсолютно съвместихте във времето. Моя грешка беше това. Три минутите имахте. Госпожа Ван Нювен Хойзен от АЛДЕ. Благодаря, господин председател. Аз съм един е, така положително настроен човек и четейки доклада се опитвам да намеря положителното в него, но в този случай много трудно беше е, да, да, да направя това, защото мисля, че единственото положително нещо, което мога да кажа, че е, че докладчика е много ентусиазиран е, така е, от е, темата, много е, запален по тази тема, но до, до тук е, положителните неща. Е, когато говорихме за цифровизация на индустрията тези сутрин, аз казах, че ние не живеем в една епоха на промени, а в една промя... епохална промяна. И Говорим за изкуствен интелект, триизмерно печат, всичко това изисква огромни обеми и масиви данни. И ако трябва да се възползваме от възможности, които ни се предлагат, трябва да преработваме тези данни. Трябва да имаме квантум е, е, технология. Аз се радвам, че сме водещи в това отношение. Имаме, е, трябва да имаме съответните компютърни програми, повече инвестиции в инфраструктурата. Единственото, което искам да направя е да създадем е, предпоставките за това. И то не само за е, големите компании, но и за много малки и средни предприятия, които могат да се възползват от облака в, по различни начини, чрез програми, които е, могат да си позволят е, е и могат да е, действат всички в облак. Е, мисля, че е, много възможности е, все още остават извън на обсега на нашето внимание, а трябва да инвестираме в тях. е, има нови, е, нови, е, наистина супер нови технологии, е, но би трябвало първо да създадем усещането и необходимостта, съзнанието за, за необходимост да, да участват в тези дейности, сред малките и средни предприятия и това ще открие много работни места. Би трябвало да ние да играем, комисията трябва да играе една посредническа помощна роля и да отговори на, на нуждите и на търсенето да ако говорим за гигабитове, аз а, с радост бих нарекла себе си и бих искала да бъда гигабич. Uh, uh, e, Благодаря. За ГУЕ госпожа Матиес. Благодаря, господин Пляцов. Първият въпрос, който трябва да си зададем по тази тема е Европейските академични среди, и научни среди, научната общност искат ли това? Искат ли е, тази инициатива? Мисля, че отговор е да такава необходимост има. Бизнеса, академичните среди е, призовават към това. Те го желаят, защото говорим за Европейски съюз, говорим за една сфера, в която научно-изследователска развойна дейност и генерирането на познание е от е, жизненно важно значение. И ние сме сред основните е, генератори на познание в света и е, някакси не може, не бихме да минем без е, е, такива услуги в облак, защото е, данни, информация, която се генерира в Европа, често се преработва другаде много научна изследователска дейност тече извън Европа, т.е. трябва да отидем другаде, за да се преработват данните и информациите, които се генерират тук по един безопасен и ефикасен начин. Е, значи, е, ние сме принудени, тъй като ако не разполагаме с така е, в, е, възможност да, да обработваме данните тук, ние трябва да прибягваме и да търсим тези услуга друга да често в места, е, за които не знаем достатъчно и е, оттам не можем и да, да е, спазваме много изисквания, задължения, като например за е, поверителност, е, за неприкосновеност на личните данни, споделяне на е, данни, е, да не го говорим за информация и данни в военната сфера. Тоест, не можем да бъдем 100% сигурни кой има достъп до тези данни. Така че европейски облак ни е нужен. Нужна ни е и, и инфраструктура, информационна инфраструктура, която е европейска и която е, е финансирана от европейски пари, както Хоризонт 2020 или други. Система, която ще даде възможност на европейските академични среди и наука да се възползват от е, големите е, масиви данни и възможностите, които те предлагат. Е, ще кажа следното. В заключение, трябват ни гаранции, че споделянето на информация на данни е безплатно и достъпно за всички ползватели, независимо дали са предприятия, малки, средни, университети, преподаватели, всички трябва да имат достъп, да имат, трябва да имат достъп до информация безплатно и справедливо. Защитата на данните също трябва да е гарантирана според европейското законодателство и което е по-важно, трябва да гарантираме и да отстояваме обществения интерес, да гарантираме сигурност, защото в крайна сметка правим всичко с публични средства. Така че интереса на обществените интереси трябва да имат преимущество на всичко останало. Благодаря ви за бележките, казва председателя. Сега на списъка остават още пет заявили изказани. Госпожа Калас. This... Благодаря. За мен този доклад е много изненадващ, защото е противоречив на в много аспекти. На първо място отхвърля предложението на комисията, но след това настоява за много европейски инициативи. Например, сближаването между производителите, работещите и осигуряващите съдържание в рамките на услуги в облак или пък пред европейските преференциални тарифи в търговията. Защото не разбирам защо докладчика просто не подкрепя предложението на комисията. Другото противоречие е свързано с подкрепата на докладчика на операционната система Linux. Наистина това е отворена система и именно на това се дължи нейния успех – О, защо е отворена система? Навсякъде по света хората мож, могат да актуализират и да подобряват системата, така че наистина това е пълно противоречие в предложението което се предлага в доклада. Имайки предвид това, по инициативата на комисията, наистина е важно да изграждаме мостове между това, което съществува вече, вместо да създаваме нещо изцяло ново в областта на защитата на данните, оперативната съвместимост. Трябва да заложим ключови фактори, като дигитален подпис, което е в рамките на общия пакет от законодателни предложения за защита на личните данни. Благодаря. Председателя, благодаря ви и аз. Госпожа Гростет. Благодаря, господин председател. Трябва да кажа, че споделям изненадата на колегите с оглед на противоречията в този доклад. Наистина Европа има водеща роля в обработването на данни и други континенти се развиват много по-бързо, така че не трябва да губим време. А, тук визирам член първи, който почива на един напълно погрешен анализ. и грешно разбиране на използването на високорезултатни компютри. Да, това понякога се сважда само до академичните среди, но не бива производ производителите да изоставят. Друг аспект, който ме изненадва е член 11. Тук има и сериозни притеснения за мен. Тук предлагате да отпадне използването на тези високоефективни компютри, от които силно зависим и същевременно да се използват технологии, които не са готови. Няма как да се уверим, че съществува същия потенциал или че ще имат същото економическо въздействие. Така че наистина трябва да бъдем много внимателни внимателни по отношение на препоръките, които искаме да отправим а именно Европа да бъде независима в технологично отношение и да избегнем положение, в което да, е, лиша, да се лишаваме от стратегически познания. Нямаме време за прахосване, така че трябва да кажа, че имам сериозни възражения по този доклад. Председателя, благодаря ви. Господин Рубик. Äh, много благодаря, господин председател. Искам да благодаря на колегата Бруни, защото той по много ам, подходящ начин като специалист представя нещата. А именно, защото всъщност реалният свят започва да се отразява в виртуалния. Човек трябва явно да започне с обучение и с съответното отношение. И алгоритмите към момента определят предпоставките в облака. И за да можем да работим в облака, да, да го разбираме, се нуждаем от една съответна платформа в стратегия 2020, за да може младите хора наистина да се обучат. Аз, например, не разбирам нищо. Не мога да не програмирам, не разбирам целият този компютърен език много често. Тоест, това означава, че всъщност трябва да се ем, развият нови компетенции, нови умения. И това трябва да залегне в стратегията. Тоест, ние трябва да се научим да притежаваме, да събираме собствените си данни. Защото от, от образците на данните можем да правим заключения и нови а, познания да придобиваме. И с а, тази инициатива, научния, Европейския научен облак, мисля, че ще бъдем в състояние, ще се научим да анализираме нашите данни, да ги структурираме и съответно да извлечем правилните, адекватните решения. Това е много, ключова, много ключово умение, което наистина а, трябва да а, развиваме и да преподаваме. Next. Благодаря ви много госпожа Де Декастилио Вера. Благодаря, господин председател. Бих казала, че наистина този доклад се срива като една а, пясъчна кула, защото Европейската комисия базира изследването си върху информация от разузнавателната служба в Съединените щати, така че се получава един а, наистина домино ефект. Смятам, че трябва да има много сериозна реформа в името на домейна. Господин Марвин беше тук. Той се позова на анализа, който е направен от страна на Берек. Този доклад, според мен, наистина не отговаря на поставените въпроси. И това е жалко, защото смятам, че можехме да го използваме, за да можем да отличим много важни елементи и аспекти, които да използваме в дебата. Но смятам, че наистина е жалко, че докладчика е изпуска тази възможност. Въпреки това обаче не бива да губим време. С този доклад и въпроса за отворените масиви данни за академичните среди поставя въпроса за инфраструктурата. Съществува ли критична маса в Европа при използването на високорезултатните компютри? Това е с оглед на оперативната съвместимост. Някои от тези елементи са покрити тук но трябва да проследим тези а, аспекти, така че наистина да използваме в максимална степен висококачествените а, бази данни в Европа. Председателя, благодаря. Има ли други желаящи да вземат думата? Не виждам такива. Ще чуем сега представителите на Европейската комисия господин Томас Кордас, който е директор на отдел в Генерална дирекция връзки и свързаност. Благодаря за този проекто доклад по Европейската инициатива за компютърни услуги в облак. Смятам, че в а, много аспекти позицията ни съвпада. Смятаме, че данните са суровина за работа в Европа и за създаване на а, а, стойност едва сега много от ползвателите и разбират пълния потенциал на данните. Споделяме вашите притеснения за използването на данни в Европейския съюз, защото не е използван пълния капацитет за използване на данни. Европа сега е един от основните генератори за знания и данни. Европейските изследователи и иноватори много често отиват извън Европа, където данните и капацитетът са по-лесно достъпни, отколкото тези на европейска територия. Европейската инициатива за компютърни услуги в облак се стреми да реши тези въпроси. Опитваме се да осигурим достъп до данни с съответните съображения. Бихме искали да бъдем възможно най-открити и възможно най-затворени, колкото е необходимо. Не бива да а, отхвърляме възможностите на високо ефективните компютри трябва да развием този потенциал. Това е необходимо не само за учените, но също така и за индустрията и за обществения сектор. Именно това предлагаме в това съобщение. Високоефективните компютри ни дава възможност да изготвим много голям обем данни с голяма прецизност. Това е от голямо значение за европейската индустрия, иновациите и конкурентоспособността. Дава възможност за развитието на един ентизивен сектор за разработването на висококачествени стоки и услуги. Също така дава и много добри възможности в бъдеще за нови развития в науката и бизнеса и приложенията. Един малък пример. Благодарение на симулации за високоскоростни компютри а, са разработени платформи в рамките вместо на 16 на 12 месеца. Има примери и в медицинския сектор. Компютрите много лесно могат да проследят генетични промени и мутацията на туморни образования. В един случай понякога се изисква именно използването на един такъв компютър за установяването на подобни генетични промени в едно новородено. Разбира се, трябва да имаме и необходимите финансови ресурси за разработването на една такава екосистема, за да бъдем конкурентно способни на САЩ, Япония и Китай тези страни инвестират в подкрепа на сектора и разработването на собствена екосистема от високотехнологични компютри. Ето защо в Европейската инициатива комисията предлага разработването на европейска екосистема разработването на машини, които да бъдат във водещите три в света, така че да бъдем независими ще се даде възможност за безопасни и сигурни услуги, като се съблюдават съответните правила. В доклада правилно се отбелязва, че трябва да има последователност. Тоест, не трябва да изградим само суперкомпютри, а напротив един модел, който почива на големите масиви данни и използването на услугите в облак. Така ще се създаде екосистема в Европа, която да комбинира софтуер и хардуер, алгоритми, разработени от водещите компании ще се даде възможност за работа между доставчиците и потребителите и ще даде по-голяма възможност за конкурентно способност. Освен това ще има възможност за разработване на проекти от общ европейски интерес, които в момента се разработват от няколко европейски компании. Споделяме позицията и за квантовата технология. Наистина това ще бъде много важно в бъдеще. Още през 2020 година квантовата комуникация може да играе много важна роля, като се увеличава с 20% на година. Ето защо амбицията на комисията е да изследва възможностите на квантовата технология и по този начин да развие пълния потенциал на технологиите, да ускори тяхното развитие, така че услугите и продуктите да бъдат а, достъпни за потребителите. Очакваме допълнителни ваши коментари и аз сме на ваше разположение, ако е необходимо допълнително да разискваме тези а, въпроси. Благодаря. Председателя, благодаря на комисията комисията за бележките и за отговорите. Наистина спазихте времето, което ви беше отредено. И така, ще дам думата сега отново на докладчика за отговори и бележки. С колко време разполагам, господин председател? Две минути. Първо ще отговоря на комисията – Неколкократно ми се струва, останах впечатление, че колегите ми не са чели доклада и е, някак си е, се подсказва, че той е, прокарва някакви субективна идея или е, не е направен от специалисти в областта и не отразява това, което мислят специалистите. Затова ще говоря с е, комисията и ще се върна към тях, а не с тези, които претендират, че знаят, е, разбират, но всъщност не са вникнали в материята. Е, колкото до комисията, искам да подчертая, че Big Data и договора за Европа не са създадени за европейските фирми. Искам да попитам комисията как могат да гарантират утре, е, например, как ще гарантират, ще осигурят информацията, лична информация в лицето на пат... закона, патриотичния закон за защита на данните, е, американския, по отношение на европейските дружества. Ще припомня, че микропроцесора е, аз наистина говорих с а, е, е, хората от а, тези, а, това предприятие. А, те. а, той е създаден тук, всъщност информация е изтекла за него. Разбира се, има А, а, просто А, е, е би трябвало е, първо комисия отговори на въпроса каква закрила е, на данните ще гарантира на своите е, на, на европейските граждани. Е, бих искал, е, нали, е, да, да наблегна е, на тази необходимост е, от защита на личните данни, което е нещо е, изключително важно сега с оглед е, е и в, в контекста на американската е, е, мерки за защита. Каква е, е, сега, ние би трябвало да бъдем лидер в е, е, света в това отношение. Всъщност не се ползваме достатъчно от. тези е, високо е, ефективни, е, мощни компютри. Ето, включително Пастьор и други институти, е, те използват е, е, най-обикновени компютри. Това а, а, го казаха а, тези а, фирми. Това не е моя измислица. И това, което чух от тях, наистина е нетърпимо. А, не дайте, а, имате, ако а, председателя един момент. В тази е, комисия ние е, сме над личните е, дрязги. Дискусията ни е на, на ниво. Ако е, говорим тук за, за е, същността на предложението, е, съдържанието, а не лични, лични ремарки. Така че много ви моля, съобразявайте се с тази култура на, на дискусите ни имате е, само минута. Трябва да кажа, че е, атаката е, е всъщност идеологич, идеологическа и аз искам да се обърнем с лице към реалностите, реалната реалната економика и реалната ситуация с фирмите. Предполагам, че има квантов а, а, компютър. А, в а, Канада, а, например, а, Google го е вече го е закупил. А, и това а, не е а, някаква а, химера, това е, е реалност. Искам да ви припомня сроковете. Срокове за изменение 20, 20 октомври, 12 на обяд, гласуване в ИТРЕ, януари 2017 е, и вече за пленарното гласуване ще се реши допълнително. Благодаря за дискусията по този въпрос. Сега минаваме на следната точка. Девета изменение на решението за приемане програмата за изследване на изследователския фонд за въглища и стомана и относно му годишните технически насоки за тази програма. Позволете ми да започна, скъпи колеги, дискусията помежду ни. Изследователския фонд за въглища и стомана всъщност беше наследство на Европейското дружество за въглища и стомана и, и което изтече 2002, преди 14 години. 15 милиона евро са предвидени за изследвания за сектора въглища и стомана. Важно е да се подчертае, че 3 четвърти са за стомана и една четвърт е за въглища т.е. съотношението е, означава повече средства за фундаментални изследвания и други изследвания в сектора стомана. Заедно с фондове от Хоризонт 2020 това финансиране е изключително важно за нашите усилия, за да постигнем нисковъглеродна, нискомисионна економика, да гарантираме енергийната сигурност и конкурентоспособността е, на сектора. Това е стоманодобива, е много важен сектор в нашата економика, особено за тази комисия. Помните проблемите, И разбира се, да не забравяме и въпросите свързани с климата. Тоест, фънда обхваща бизнес партньори, МСП, както и научно-изследователски институти. Каква е целта на предложението на комисията? Доколкото аз го разбирам, предложението на комисията иска да измени правното основание, след като се направи периодичната оценка на дейността на фонда. И доколкото я разбирам, комисията определя две основни цели. Първо, да се подобри достъпа до, за финансиране посредством опростени процедури и правила, което е много сходно с хоризонт 2020. И второ, се гарантира управлението на програмата посредством от комисията по един прозрачен, по прозрачен начин, като се прилагат, разбира се, правилата на комисията и се включват експертни групи. групи. Това е много важно. Доклада, който аз предлагам от името на комисията Интре, това не е лич, личния ми, да ми е амбиция, разбира се. Аз обсъждах въпроса с председателя на ИТРЕ. Така че аз не искам да предходи, разбира се, е, е, решението, но искам да спомена само някои факти. Особено да подчертая три от тези факти искам комисията да се спра на тях. Така че аз не съм убедена, че с привеждането в съответствие с правилата а, а, на Хоризонт 2020 а, е предпоставка за промяна на а, правното основание. Не съм сигурен дали това е правилно, уместно. Това е въпросът ми. Второ, Предложението беше публикувано няколко седмици преди правилата на комисията за експертните групи да бъдат актуализирани. Тоест, това актуализиране на правилата може да има основно отражение върху предложението. И трето, Европейският парламент изготвя в момента резолюция относно регистъра, състава на експертните групи на комисията. Така че ние ще изготвим наша позиция относно последната актуализация на комисията за тези правила. И аз предлагам промените за изследователския фонд наистина да бъдат последователни и не бих искал наистина да избързам с резултатите и заключенията. Така че аз ще помоля Европейската комисия да отговоря на тези наши притеснения. Като цяло, аз одобрявам идеята за това предложение, но, както казах, това има някои нерешени основни, по-скоро технически е, въпроси. Господин Теличка от името на АЛДЕ, е, докладчик в Сянка. Благодаря, господин председател, благодаря за вашите уводни думи по темата. Този е, проект е, смятам, че е доста удовлетворителен в някои, някои аспекти, други не толкова. Що се отнася до ресурсите, е, особено в някои държави членки, природните ресурси, те са доста ограничени. И аз е, бих искал да се анализират какви са причините затова това ще бъде, за да могат наистина те по-добре да се разходват и използват. Разбира се, ние приветстваме прозрачност в тази работа на, на, на фонда и е, това е разписано също така и в самия а, доклад. Но бих искал да кажа следното. Условията и процедурите за кандидатстване трябва да имаме предвид следното. Тук не, както вие сам казахте, тук не става въпрос само за участването на големи а, дружества, но също така и за МСП. Защото ние говорим за а, малки предприятия, където, а, за които ще се прилагат също доста стриктни, а, сложни а, условия за кандидатстване. И тези дружества трябва да се справят. И превеждането в съответствие с Хоризонт 2020, не съм сигурен дали наистина това е най-доброто решение. Така че аз бих очаквал вашия доклад да се подчертае опростяването на процедурите, и тези процедури наистина да бъдат ам, подносими, така да се каже, за а, малките предприятия. В подобни случаи е хубаво да се разглеждат различни е, възможности за създаването на различни кластъри а, между а, частния сектор, научни институции, образователни институции, университети и други такива. Сега, един друг елемент е много важен трансграничния. И е, в контекста на темата ние говорим за един доста е, специфичен е, сектор, промишлен сектор. И по-скоро искам да обърна внимание на въглишния въгледобива. И за мен трансграничният елемент в доклада е по не бих казал проблемен, но не е всъщност някаква предпоставка за а, успеха на този доклад. Както казах, този сектор е много специфичен и а, трябва да отчетем трудностите, които, пред които той е изправен. Има някои други въпроси, като например подбора на експерти, изготвянето на експертни становища в работните групи. Бих, иск, бих желал по-конкретно да бъдат разписани тези елементи. Аз няма да изключа, естествено, внасянето на някои изменения, разбира се, така че вие ще бъдете запознат с тях и ще ги обсъждате с докладчиците в Асянка. Но това са като начало моите притеснения. За нас е важно всъщност кандидатстването да бъде наистина по-лесно и достъпно за самите кандидати. Благодаря ви, господин Валунда, от името на Зелените. Благодаря ви. От създаването на Европейския съюз ние, разбира се, сътрудничим с университетите за въглища и стомана и то е много полезно. И сега, разбира се, е, е време наистина да подпомогнем сектора. Нуждаем се от повече прозрачност в експертните групи. Бихме желали да се подобри от достъпа до документите и също така да има по-добър баланс в консултативните групи. И разбира се, да участваме в изготвянето на работните групи в този следователски фонд. Когато беше създаден изследователския фонд, естествено, че технологиите се подобряват, имаме, наблюдаваме десертификация на енергийните източници и економиката се също така се променя Разбира се, е, този сектор е, се натъква също така на доста предизвикателства, преструктуриране. Е, не бива да забравяме също така и въздействието от околната среда, промените, климата и социалния елемент. Така че ние бихме желали да подкрепим в този сектор въглища и стомана, да го подкрепим с нови технологии. Сега, както всички вие знаете, Парижкото споразумение вече е, достигна е, крайната фаза и ратифицирането следващия е, месец. следователския фонд би следвало в този смисъл да бъде адаптиран да, към новото развитие. Така че виждаме, че е научно изследвания обаче са в изостават и не бихме желали да сложим край на този процес, така че ние ще ви подкрепяме в тази добра кауза господин председател. Благодаря ви. Господин Селикот, имате думата. Благодаря, господин председател. Госпожа Палама Лопес, докладчика Сянка от нашата група, е в Китай в момента. Тя не може да присъства днес. Тя е, е член на Европейската делегация там. Така че аз ще представя позицията на нашата група. Следователския фонд за въглище и стомана се оказа много важен инструмент за подмагането на целия сектор, който беше засегнат от либерализацията, от разширяването на търговията и от намаляването на държавните помощи. Така че трябва, за да се увеличи производителността в сектора, трябва да бъдем много внимателни какво правим, а не да предоставим погрешните решения. Важно е планове за устойчивост да се изготвят възоснова на потребностите в обществото, а не да се насърчават частни интереси. За нас е важно синдикатите да бъдат включени в процедурата по подбор на проекти. И е важно за целта да бъдат прияти прозрачни критерии, Особено а, а, а, за проекти в онези райони и региони, които са пряко засегнати от деиндустриализацията. индустриализацията за да насърчим все пак социална устойчивост и економически растеж в тези региони. Не можем да субсидираме сектори, да спрем субсидиите за сектори, които са били успешни Например, една дружество в Испания е получила, получило европейско финансиране, а след известно време всъщност то прекратява дейността си. Това е и много ясен пример какво не бива да се допуска в бъдещите проекти. Да. Благодаря ви. Благодаря, колеги. Има ли други желаящи да се изкажат? Не виждам. В такъв случай думата има Европейската комисия. Роберт Булманиер директор на звено, генерална дирекция, изследвания и развитие. Благодаря, господин председател Бузек, за вашите а, а, уводни думи. Ще се опитам експедитивно да а, резюмирам различните изказвания. Първо, искам да поздравя вашия секретариат и за меморандума, за обяснителния меморандум, който наистина много добре обяснява предложението на комисията. По принцип, ние не променяме целите и обхвата на изследователския фонд за въглища и стомана. Ние само адаптираме техническите насоки, за да постигнем три основни цели – ефективност, прозрачност и синергия. Позволете ми накратко да ги обясня. Първо по ефективността. Това е една независима самостоятелна програма, Тоест, ние в момента сме в процедура за а, изготвяне на собствени а, договори защото нямаше синергия с инструментите, които предоставя Хоризонт 2020. Тоест, за да може изследователския фонд да се възползва от тези инструменти, например, за подпомагане на IT-системи, за създаване на договори и да облегчим използването на тези всички инструменти, които се използват в общността, не бива да забравяме, че много от участниците в фонда участват в енергийната програма и други. Така че това е ефективността, към която се стреми. Второ, прозрачност. Когато изготвяхме новите е, насоки за експертните групи, се нуждаехме да поясним е, задачите и компетенциите на някои от е, органите в изследователския фонд. Както това е обяснено в меморандума на парламента. От една страна това са работни групи, които работят в сектора въглища стомана, от друга страна това са консултативни групи. И разбира се, е, целта трябва да се промени правното основание в съответствие с новите насоки на комисията за експертните групи. И както господин Бузек е, каза, е, има някои колебания относно прилагането на място те ще бъдат кодифицирани в нови процедурни правила, както за консултативните групи, така и за многобройните технически групи. Това е втората фаза, разбира се, след като бъде е, променено правното основание. И последно, съвсем накратко за синергията. Колегите е, на място, е, има предвид в промишлеността, доста често ни питат дали могат те да работят с други програми, други проекти по един наистина лесен и достъпен начин. И, и ние казваме, когато използвате едни и същи инструменти, като договори, например, споразумения на, на консорциуми, тогава ви ще имате такива възможности. Така че казвам всичко това в контекста на проекта за предложение, което обсъждате. Ние сме го обсъждали, разбира се, с представители на сектора, както за въглища, така и за стомана. Така че това са трите основни въпроса. Ефективност, подобрение на ефективността, гарантиране на прозрачността, както и синергия между отделните програми. Това са основните цели, към които се стремим с това изменение. Благодаря, господин председател. Да, благодаря на представителя на Европейската комисия за вашите обяснения. Сега бих искал да приключа а, и аз с няколко бележки нашата дискусия. Разбирам три неща от това, което чух от изложението на Европейската комисия. Прозрачност. Вие предлагате нови процедурни правила, които ще обхванат всички изменения, както и резолюцията. Така че това е добро предложение, което ще въжи за експертните групи, процедурните правила за експертните групи и групи, Синергия. Много важен елемент. Вие казахте, че сте обсъждали а, предложението с а, сектора, което означава, че и дори и с потребители, с а, клиенти на този фонд. Това е много важно. Може би най-важният елемент това е ефективността. Искам още веднъж да ви припомня, припомня а, съотношението Нарича се фонда въглища и стомана, обаче съотношението е, както вече казах, три четвърти стомана към една четвърт въглища, т.е. стоманата е водеща. Мисля, че никой няма да отрече необходимостта да правим подобрение в, в, в този сектор, защото той се намира наистина в затруднена ситуация а, въгледобива е всъщност получава много малък, малка сума пари. Но Европейската комисия казва ефективност. Надявам се, дори и зелените <laughs> не могат да се възпротивят на ефективност, защото, е, ефективността, защото това е тема номер едно. Навсякъде. Не само за пропущеността, но и за енергетиката. Ние винаги казваме ефективност, точки, точки и многоточие възобновяемите, тогава вече идват възобновяемите енергийни източници и така нататък. Нека да не забравяме тези приоритети. И се надявам, че всички вие ще подкрепите нашия подход. Тук в комисията имам предвид. Както и комисията е, изготвя този доклад, който е много важен. Наистина, нуждаем се, нуждаем се от подобна промяна. Въпросът е много важен. не го отричам. Той винаги ще бъде важен и ние, разбира се, винаги внимателно слушаме какво казвате вие в комисията. За нас е важно да си сътрудничим по един много добър начин, в, когато работя по този доклад. И благодаря за всички изменения, които може да внесете на 25 октомври, гласуване в ИТРЕ на 29 ноември. Много благодаря, колеги. След това имаме заседание на координаторите. Но утре започваме в 9. Не в 9.10, не в 9.15, защото ще гласуваме. Моля ви, носете си картите, 9 часа картите в автоматите за гласуване. Много лоши новини. Утре променяме 4Q2. Утре ще гласуваме в 4Q2. Моля ви, не грешете утре сутринта. 4Q2. Благодаря на всички за нашето следобедно заседание и до утре. <laughs> Okay,